Okay. Guten Morgen. Добро утро. Добре дошли на всички, които вече са тук. Надявам се, че ще дойдат и още няколко колеги. Не ние решихме да проведем заседанието си непосредствено след почивния ден, но тъй като днес разполагаме с превод, Трябваше да проведем заседанието днес. При всички положения нямахме възможност да го проведем в друг ден. Сега тук са само петима от нас. Станахме шестима, с изключение на сътрудниците. Осигурен е превод към всички езици, с изключение на естонски, малтийски, шведски и литовски. Имаме превод дори и с хърватски, но колегата от Хърватия не е тук. Има ли възражение срещу дневния ред? Няма. Господин Фонтана днес не може да присъства, затова ни помоли да обсъдим неговия текст днес след Преминаваме към точки трета и четвърта от дневния ред Хоризонт 2020, рамкова програма за научни изследвания и иновации. Нашият докладчик е Ема Макларкин. Днес след обед тя не може да присъства, тъй като ще се срещне с кралицата. Моля Ема да й предаде поздрави от нас. Ема, имаш думата. Um, Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Аз съм докладчик както по рамковата програма, така и по специфичната програма за изпълнение на Хоризонт 2020. Ще обсъдя двете теми едновременно. Предложението Хоризонт 2020 цели да се обединят всички научни изследователски програми на Европейския съюз въз основа на три стълба – върхови постижения в науката, водеща роля в промишлеността и работа по предизвикателствата пред обществото. Приветствам и разработените критерии за финансиране. Те са в основата на вземането на добри решения за финансирането. Хоризонт 2020 е област на финансиране от бюджета на Европейския съюз, която носи добавена стойност и трябва, според мен, да получи финансиране. Противно на очакванията ви, не изисквам увеличаване на бюджета по Хоризонт 2020, но се обявявам за преразпределяне на приоритетите, против заделянето на 3 милиарда съм за Европейския институт за иновации и технологии. Трябва да се прецени дали от този институт проистича добавена стойност, дали ще постигнем добро съотношение качество-цена. Предлагам във връзка с това този бюджет да се намали на 1 милиард. Останалите 2 милиарда трябва да се поставят в бюджета на Хоризонт 2020 за финансирането на приоритети, проистичащи от следните цели, които предлагам. Първо, научно-изследователска дейност в областта на културното наследство на Европейския съюз. Това бе включено в миналата програма, но не е изрично упоменато в предложението на комисията. Мисля обаче, че тази област е особено важна за нашата комисия, затова предлагам изрична препратка към нея в регламента. Второ, в областта на спорта искам да се изтъкне особено значението на научно-изследователската дейност като средство за подобряване на общественото здраве, за постигане на социално сближаване и приобщаване. Искам да наблегнем и на ролята на жените в научно-изследователската дейност, на ролята на тази дейност за разработването на нови бизнес модели, например за МСП. Що се отнася до достъпа до финансиране, процедурите трябва да бъдат упростени и улеснени. Хоризонт 2020 трябва да бъде приведен в съответствие с програмата Еразъм и нейните цели. Очаквам коментарите на докладчиците в Сянка и на всички колеги от комисията, които подкрепиха моя доклад. Thank you very much. Mr. Bago. Господин Баго. Apró kiegészítésem благодаря. Благодаря, госпожо Макларкин. Обсъждахме въпросите по време на вашата работа, но ми се иска да се върнем към становището за Европейският институт за технологии, защото изваждането на 2 милиарда от неговия бюджет ще направи работата му невъзможна. мисля, че не трябва да се вземат средствата от бюджета на Европейския институт за иновации и технологии. Готов съм да обсъдим този въпрос и по-нататък. Благодаря. На Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Ще спомена само два въпроса. Не смятам, че имам а, как, много какво да допринеса към този дебат. А, готов. А, радвам се, че ЕМА е успяла да направи един доклад с добра структура. Приемам идеята, че в някои области трябва да решим какви са приоритетите за използване на ресурсите. Тъй като спортът е една от областите, които влизат в работата на нашата комисия и подобряването на общественото здраве чрез спорт е много важен въпрос. Социалната роля на спорта е също много важна. А същото се отнася и за а, осигуряването на равни възможности. Т.е. тези въпроси са важни. В някои страни членки има значително изоставане. И в едната, и в другата област. Колкото до бюджетните съкръщения, Съгласен съм по отношение на Европейският институт за иновации и технологии. Институтът а, трябва да бъде по-скоро една мрежа, защото имаме научно-изследователски институти, имаме университети вече, по-скоро значи те трябва да бъдат свързани в една не особено здраво свързана мрежа. Иначе имам няколко изменения, които ще предложа. И мисля, че докладчика, е, пък и цялата комисия са свършили много добра работа. Благодаря. was Kollege Takula gesagt hat zum Thema Sport. Ich bin auch dafür, dass wir das Thema Lebensstilfaktoren, das hört sich im Deutschen furchtbar an, Lifestyle-Faktors, äh,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 Благодаря ви за възможността да се изкажа по този доклад. Привлече вниманието ми това, което докладчика казва за високите постижения в науката. това е неотменна част от този подход и доклада много ясно показва какво трябва да направим за най- напредналите научно-изследователски центрове в Европа. Предложението за бюджета, амбициозното изявление, че подкрепяте бюджета, че дори искате неговото увеличение, за това си взимам бележка. Колкото до другите въпроси, споменах, че културното наследство вече е обхванато в предложението. Дори беше проведена подробна дискусия по този въпрос в рамките на обсъждането в съвета на предложението. Колкото до въпроса за начина на живот във връзка с спорта, искам да ви призова да се вземат под внимание демографските промени. Вече са включени някои аспекти на въпроса но съм готов да помислям и по-нататък и приемам всички интересни идеи. Може би очаквате да кажа нещо за предлаганото намаляване на бюджета на Института за иновации и технологии. Трябва да кажа, че не стигнахме лесно до това решение. При подготовката на предложението е, направихме обстоен анализ на всички фактори, които участват в тази формула. И знам, че е, колегата от Генерална дирекция образование и култура е, също би искала да каже нещо по този въпрос. Благодаря. Наистина, искам и аз да благодаря за становището, за дискусията но ще кажа, че института стъпва върху съществуващите най-високи постижения в, своята област. И е, надяваме се, че той ще може да работи в синергия и взаимно да се допълва с другите научни изследователски центрове, е, тъй като е, общностите за наука и иновации фактически е, са взаимно допълващи се. Колкото до бюджета, е, съгласна съм, че ако той се намали толкова много, институтът няма да постигне лостовият ефект, няма да има критичната маса, която е особено важна, за да може той да постигне целите си. Искам също така да спомена, че всички знаем много добре, че институтът не действа, не, е, не работи от много отдавна, Резултатите, които е постигнал за краткото време, са обнадеждаващи. И а, а, затова ние предвидихме много строги условия да изплащаме, да, да отпускаме бюджетните средства на два транша, като втория транш ще бъде отпуснат само след като имаме положителни резултати от прегледа на резултатите от първата половина на периода.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 и от него очакваме именно това. Неговото седалище е в моя град Вроцлав. И ще кажа, че несъмнено института се нуждае от бюджета, така както той беше заложен в първоначалното предложение. Ние в Комисията по образование и спорт в светлината на задачата на Хоризонт 2020, бихме искали да имаме средства за финансиране на задачите, които искаме да решаваме в социалната област и областта на изкуството. В миналото това не беше възможно. А има много неща, които може да направим, за да прилагам, помагаме на приложните социални науки. А това е в сила и за образованието, за правните науки и прочие. В предложенията на съвета а, се споменават социалните науки и изкуствата, но без подробности. И ние бихме искали да представим наш документ, в който да кажем конкретно какво очакваме от Европейският институт за иновации и технологии, конкретно пък и в по-широк план. Дали смятате, че това ще е възможно? Не знам. Дали комисията иска да отговори? Представителите на комисията. Uh, can we reflect on this and um, maybe come back? We have still time. And uh,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 You, can you, you, you can give it in, in written or, or how will you man, handle it? Okay, also Herr Boris, wir kriegen das schriftlich. So, Emma. Thank you, Chairman, and your comments. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за техните изказвания. А, колко господин Барго, моя унгарски колега, във връзка с института, искам да ви уверя, а, че бюджетът в момента е 309 милиона. Предлага се този бюджет от 309 милиона да се увеличи на 3 милиарда. Т.е. увеличението е огромно. Чух е, е, някои от неща, които казахте. Това е една млада институция. Не знаем точно както тя ще се справя с задачите си и как ще освои бюджет от 3 милиарда. И за това, въпреки изменението, което предлагам, все пак увеличението на бюджета ще бъде драстично, ще бъде огромно. Но не, не е чак до 3 милиарда, според мен. Но, предложа за подкрепата ви, особено в, в, областта на спорта. На колегата ще кажа, че съществуващите е, стълбове ще бъдат финансирани от бюджета на е, хоризонта. А пък различните социални задачи, те са свързани с промената на начин, промената на начина на живот. Ще се опитаме нашите идеи да бъдат възприяти от водещата комисия. И затова е необходимо да бъдем убедителни, когато настояваме за това, което смятаме, че трябва да бъде включено. В момента върви дискусия във връзка с културното наследство и съм сигурна, че ще се съгласите с мен, че е необходимо конкретно споменаване на този въпрос. Защото това е въпрос, по който е необходимо да решим откъде ще дойде финансирането. Намаляването в предлагания бюджет на института е, се предлага, но увеличението в бюджета му все пак ще бъде огромно. Благодаря още един път на всички. Благодаря. Още веднъж давам думата за господин Баго. Той има да добави още нещо. Днес има възможност за това. Само едно изречение. Става дума за жонглиране с цифри. Няма да се задълбочавам в цифрите. Нека само изтъкна, че зад тях стоят подробно разработени програми. Редица експерти са направили изчисления и са стигнали до сумата, която бе потвърдена и от комисията. Не искам да се впускаме в политически дискусии, искам да постигнем компромис. Ще направим това в хода на преговорите, но самата комисия е доста предпазлива и е, твърди, че иска тази сума да бъде изплатена на два транша – Можем само да се попитаме защо тя предвижда такава огромна сума, когато самата тя не е убедена, че тези средства ще бъдат изразходвани. Може да продължим този разговор още веднъж. Във всеки случай, днес започваме да обсъждаме този въпрос и съм сигурна, че ще получим, ще постигнем компромис с госпожа Макларкин и с комисията. Сега, за да за да приключим, още веднъж давам думата на Ема. Исках само да ви припомня за графика, което забравих да направя преди малко. Графикът е следният. Срок за внасяне на изменения 7 июни. Гласуването в нашата комисия ще се проведе сутринта на 10 юли. 7 юни е, е следващата седмица трябва да побързаме, за да сме сигурни, че всички важни изменения ще постъпят на време. С това приключваме обсъждането на тази тема и преминаваме към точка 5 изменение на директива 2398 на Европейския съюз. Отново повторната употреба на информацията в обществения сектор. Дам думата на Сабина Ферхайн. Тук става въпрос за изменя... изменение на директива 2003. Става въпрос за начините на употреба за информацията в обществения сектор. В основата на предложението на комисията е правото а, на достъп на обществеността до данни, които са събрани с средства на дънакоплатците. Да а, тази информация може да бъде предоставена за а, комерциални цели. Тук а, се забелязва един а, голям потенциал за повторната употреба на информацията. Тя може да бъде използвана в, а, за доста творчески цели. А, самата аз съм а, за постоянния достъп до тези данни и за дигитализирането, за цифровизирането на данните, които са достояние, които са владение на музеи, библиотеки и така нататък. В това предложение обаче има редица точки, които се нуждаят от изясняване те не са съвсем неоспорими. Трябва текстът да е ясен, защото може да имат отрицателно влияние върху бюджетите и върху финансовия аспект на културни институции. Това са по-ограничителни мерки за финансиране. В моите моят доклад. Има пет основни точки. Първо, решението кои данни ще се публикуват продължава да бъде достояние на съответните органи, на законодателните органи на държавите членки. Някои документи трябва да бъдат изключени от този масив от данни, защото една част от данните се събират по неконтролиран път. И ако всички данни задължително се публикуват, смятам, че би се стигнало прекалено далеч и би било рисковано. Втора точка е а, оперативната съвместимост. Тук трябва да се погрижим за това да няма задължение всички документи да бъдат достъпни в цифров вид. повечето данни така или иначе са в цифров вид, но трябва да имаме предвид, че ако всички органи, които а, разполагат с големи архиви, всички институции, които имат големи архиви, ако трябва да ги цифровизират, това би било огромна а, задача. Важно е да запазим неутралитет по отношение на технологиите, да не предписваме с какви технологии да се използват, да не предписваме формати а, за цифровизиране. След това, когато става въпрос за създаването на специален орган, който да бъде независим, смятам, че не допринасяме с това предложение за намаляване на бюрокрацията не смятам, че всяко предложение на комисията трябва да води след себе си създаването на нов а, институция. Смятам, че трябва да се използват вече съществуващите в националните държави институции. И също така трябва държавите членки да отговарят за транспонирането на съответната директива. А, когато става въпрос за това кой ще е, отговаря за предоставянето на е, доказателства, доказателствената тежест, то смятам, че трябва в националните държави, в отделните държави членки е, този въпрос трябва да се реши за да не се а, разглежда случай по случай дали една библиотека или някоя друга а, институция предоставила достъп до архивите си или не. Смятам, че иначе също така би се получило доста а, голямо осложняване. Следващата точка са основите за тарифите. Смятам, че институциите от този, тази област трябва да покриват разходите си чрез такси, които искат за използването на своите архиви. използването на цифрови данни понякога е свързано с доста високи разходи и смятам, че когато става въпрос за търговско използване на тези данни, това трябва да бъде свързано с съответните такси. Защото музеите, библиотеките трябва да могат да финансират това перо от бюджета си. Това са разходи, които е, трябва да бъдат поети от е, някои общини, например, не само на централно ниво. И мисля, че трябва да получат те възможност да се рефинансират. И последната точка. Това са договореностите за изключителни права. Инициативите за цифровизация често са в партньорство с а, а, фирми от частния сектор. И също така често са свързани с договорености а, за правото на разпространение на данните. Смятам, че този подход може да ускори процеса на цифровизиране, но смятам, че този процес може да бъде, може да бъде ограничен на 7 години. След 7 години трябва правата за използване на цифровизираната информация да бъдат предоставени на обществеността. Смятам, че и това би допринесло за ускоряването на процеса за циф... цифровизиране. Докладът вече е на разположение в превод на всички езици. Срок за изменения е 7 юни. До тогава могат да бъдат внасените. Ще се срещна на, 7, на 4 юни с докладчиците в сянка, ако това е възможно за всички. А, обсъждането а, ще бъде в а, нашата комисия по културата на 10 юли. Много благодаря. Много сложна материя и много ти благодаря, Сабине, че а, се занимаваш с него. Давам сега думата на госпожа Петра Камърт Еберт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Сабине Ферхаен за това, че положи усилия и пое водещата роля по този текст. Нямам никакви възражения по това, което каза Сабине. Ще подчертая онова, което каза, именно, че не бива да се създава нов огромен европейски орган, който да контролира процеса. Това следва да бъде оставено на осмотрението на държавите членки, тъй като смятам, че там вече съществуват структури, работещи в тази област. Трябва при всички положения да се осигури и механизъм за правна защита, т.е. вече такъв има, така че няма нужда да се създава нов орган на европейско равнище. Приветствам предложението директивата да не е приложима към обществените разпространители на радио и телевизионни програми. Съгласна съм с това, тъй като Дейността на тези разпространители е специфична, специфични са и техните архиви. Не смятам, че те трябва да попадат в обхвата на директивата. Онова, което каза колегата за структурата на тарифите и таксите, също е вярно. Мисля, че за публичните органи, като се има предвид състоянието на държавните бюджети, е много важно да могат да събират такси, най-малко в размер, достатъчен за да покрият разходите си. В директивата много ясно е разписано какво е позволено и какво не е позволено в тази област. Що се отнася до договореностите за изключителни права, трябва още да помисля по този въпрос. Трябва да помисля за това дали следва да приемем предложението на колегата, но едва днес сутринта получих текста в превод към немски язик, така че все още не съм могла да обмисля добре този въпрос. При всички положения смятам, че текстът е добра отправна точка за по-нататъчното днешното ни разискване. Мисля, че ще успеем да постигнем компромис и да приемем едно добро становище, което да предоставим на комисията ИТРЕ. Председателката. Въпрос към Сабине. Сабине, в коя част от предложението за директива според теб се предлага създаването на огромен орган на общо европейско равнище? Според мен тук е записано само, че на общо европейско равнище трябва да се осигури координиране на дейността на компетентните органи в държавите членки. Няма конкретно предложение за създаване на отделен орган, но ако има такова според теб, съгласна съм с теб, че не ни е необходим такъв орган, тъй като вече си имаме доста такива общоевропейски структури. Аз поне не виждам предложение за създаването на нов орган в точка 14. Не, няма такова предложение. Записано е, че трябва да се създаде съответният орган – не смятам, че трябва да се създава обаче нова структура. Мисля, че трябва да се използват вече съществуващите структури по места. Кажи ми обаче точно къде точно се съдържа това предложение в текста. Не е в точка 14. С оглед на надлежното изпълнение на разпоредбите на тази директива, следва да се осъществява надзор от страна на независим орган, извинете, от страна на компетентните органи следва да се осигури координиране на дейността на тези органи. Това е записано в текста. Не виждам предложение за създаването на нова огромна структура. Предвижда се създаването на централен орган. Аз исках да изтъкна, че вече има действащи подобни органи по места в държавите членки, които могат да се справят с тази задача. Няма нужда да се създава нова отделна структура. Проведох редица разговори с комисията. Необходимо е да се изяснят някои моменти от предложението им. И трябва да е ясно, че не следва да се създава нов орган. Председателката Приемам, че действаш изпреварващо, искаш да предотвратиш нещо, за което комисията може би дори не си е и помисляла. При всички положения е добре, че си излязла с изпреварваща формулировка, така че да не си помисли някой, че трябва да се създава нов орган. Комисията трябваше да присъстват двама представители на комисията, които обаче не са тук. Ще се справим и без тях. Можете да предадете поздрави на колегите си, да им кажете, че днес ни липсваха. Или може би имаме представител на комисията. Да. Имам следният въпрос. Какво е приложното поле? Не значи се отнася само до публичните данни или до данни, които са на гражданите? Директивата не казва, не определя кои данни ще се публикуват, а по-скоро определя формите, под които данните ще се предоставят на обществеността. В повечето държави членки има действащо законодателство възоснова на директива 2003 от 1998 година, т.е. всичко онова, което попада в закона за защита на данните е изключено, разбира се. Разбира се, че не трябва да се предоставят всички данни на гражданите, на обществеността, но у нези данни, които вече съществуват, е, трябва да бъдат е, цифровизирани, за да могат да се предоставят е, при поискване на фирми или граждани. Например, ако имаме метеорологични данни или кадастрални данни, те могат да бъдат използвани като приложения свързани с предоставянето на услуги в тази област. По този начин може да бъде създадена голяма допълнителна стойност за услуги, които са в съответните сектори. Тоест не става въпрос за лични данни. Председателят не става въпрос за защита на личните данни, за употребяване на, защ... на лични данни. Става въпрос за а, повторна употреба на вече налични такива. На 11 юни е срокът, 11 юни по обяд е срокът за подаване на изменения. А гласуването ще бъде през юли. Сега преминаваме към следващата точка. Доклад за прилагането и въздействието на директивата относно правото на препродажба. Още веднъж дам думата на Ема Макларкин. Става дума за прилагането на въздействието, прилагането и въздействието на директивата относно правото на препродажба. Смятам, ще се съгласите, че в много отношения тази директива действа успешно. Живите творци да получат част от средствата, които се получават чрез препродажбата. Става дума за опазване на културните ценности, което е много важно. А, а, общо а, сумите за произведенията на живи творци през последните години намаля в сравнение с предишните години. И това е защото системата налага административни тежести. И тези тежести са особено големи за малките и специализирани а, центрове а, за продажба на произведения на изкуството. И комисията, според мен, не е направила достатъчно, за да създаде а, еднакви условия за всички в световен мащаб. Загрижени сме също така за продължаването на правата а, след краят на живота. Става дума за малките, малките опционни къщи и трябва да се оцени въздействието на директивата, ако се продължат правата след края на живота на творците. Ако искаме да имаме един добър пазар на произведение на изкуството, трябва да се направи, трябва да се направи подобна оценка на въздействието. Но разбира се, с нетърпение очаквам да чуя вашите възгледи по тези въпроси. Благодаря. Няма никой обаче, който е поискал да се изкаже а, по този въпрос. Искам да припомня, че мнозина се обръщат към мен с въпроси във връзка с правото за препродажба и че тези права са уредени само в Европейския съюз, а пък пазарът е много по-широк. За това съм много благодарна, че този въпрос е поставен на дневен ред. Надявам се, че Ема е в контакт с Комисията по правосъдие, защото знам, че моята колежка Хелен е а, също се оплакваше, че това право на препродажба ам, свързано с големи ограничения и направо прави работата на малките галерии невъзможна. Затова се радвам, че можем да напреднем в тази посока. Има ли и други мнения по този въпрос? Марко, моля. Е, президенте. Благодаря, госпожо председател. По въпросите, повдигнати от госпожа Макларкен, ще кажа следното. Наистина необходим е по-внимателен анализ, тъй като става дума за нещо много важно. И това, което госпожа Пак каза за Комисията по правните въпроси, също не е за пренебрегване. Трябва внимателно да се запознаем с становището на колегите от комисията. Знам какво предлага госпожа Макларкин. Като изследването на европейското културно наследство, разбира се, е един от въпросите – с който нашата комисия трябва да се занимае. поради а, изискванията на сроковете на Хоризонт 2020. Благодаря, господин Богол. Мисля, че текстът, който ни предлага госпожа Макларки, е балансиран в него с основание се изтъкват проблемите, с които се сблъсква европейският пазар на произведения на изкуството. Китайският пазар става все по-голям, докато европейският е в отстъпление. И именно за това е необходимо да се създадат еднакви условия за всички. Затова обръщам внимание на комисията към значението за, на точното прилагане на закона в Европа. За Начина по който е, е уреден въпросът с препродажбата е, има значение и за заетостта, и за възнаграждението на творците. И сега гледам към доста слабо населените места на Европейската комисия. Има ли някой, който иска да се изкаже по този въпрос? Може ли да изпратите една бележка до Европейската комисия, и като им кажете, че очакваме все пак те да присъстват нашите заседания в вторник, независимо от това, че тези заседания са непосредствено след празничен ден. Ема Макларкин. Благодаря, колеги. Съжалявам, че представител... няма представител на Европейската комисия, които да кажат какво мислят по тези въпроси, по прилагането и въздействието на директивата. Искаме да помогнем на пазара на произведение на изкуството в Европа. Е, е, като искаме да запазим, разбира се, културното многообразие на нашия континент. Трябва да намерим решения, които помагат на Европа, но без през това да се деформира пазарът в световен мащаб. Благодаря за вашите изказвания. 6 юни с един ден е продължен срокът за внасяне на изменения, за да може секретарята да ги обработи на време, а на 10 юли ще гласуваме в комисия. Благодаря. Благодаря. С това приключваме точка 6 от дневния ред. Няма да можем да пристъпим към седма точка, защото докладчикът не присъства. Тя тя ще дойде. Казах, че тя не се е извинила дори, но всъщност трябва да отегля това а, твърдение. В момента, в който дойде, ще говорим за доизграждането на цифровия единен пазар. Точка 8 преместихме за по-късно днес. ще имате време по време на заседанието на координаторите да довършите работа, която ви е останала от почивните дни. А сега искам да кажа на моите колеги и служители, че след е, около половин час ще можем да започнем заседанието на координаторите. Сега давам думата на Борис. Искам да използвам възможността, докато чакаме нашите колеги, да поканя всички служители, всички колеги депутати на едно голямо спортно събитие, което ще се състои утре пред Европейския парламент, пред сградата. Полша организира голям футболен турнир. Ще участват 12 отбора – ще има и представители на испанския футболен отбор Реал Мадрид. Ще присъстват също така и известни полски футболисти, които са играли в отбора на Реал Мадрид. Става въпрос за популяризирането на идеята за спорта. Смятам, че спортът заслужава това внимание ще присъства господин Шулц и комисар Василио. 12 часа утре пред парламента. Председателят. Благодаря. Аз, за съжаление, няма да мога да присъствам, защото имам важна среща в в Германия в една радиостанция за моите немски колеги ще кажа, че спечелих участие в една а, много известна серия, а, която се излъчва след обед по немската телевизия. Това беше подарък и трябва това участие а, да го организирам а, тази сряда. Така че предоставим откриването и участието в този спортен празник на господин Шуц. Той ще се справи по-добре като мъж. Сега искам да дам думата на госпожа Мареке Шаке. Благодаря. А, радвам се, че сте получила подарък, свързан с тематиката на нашата комисия правя предложение за становище относно до изграждането на цифровият единен пазар, е, като специално обръщам внимание на темите, за които ние отговаряме в нашата комисия. Становището не е дълго, накратко ще го представя. Предлагам преди всичко преодоляване на различията в цифровизацията, подобряване на достъп, цифровия достъп до медиите, премахване на пречките по пътя на дове, до изграждането на цифровия пазар, което е много важно за създаването на паневропейски услуги онлайн. Нещо, което разбира се има културно измерение. Това е главното в становището, което предлагам на вашето внимание. Премахване на пречките за довършване на цифровият единен пазар, за да имаме всички по-добър достъп до културните до произведенията на изкуството и културното съдържание, което можем да ползваме онлайн. Поставяме на първо място потребителите, чиято роля в компютърната интернет среда в Европа е особено важна. Благодаря. Благодаря на Мариета. Аз имам известни опасения във връзка с някои моменти от доклада. Например, Със съжаление отбелязва усилията за установяването на разширени правомощия за блокирането на страници в интернет. Не съм съвсем сигурна, че това е добро предложение. Трябва да има възможност да освободя компютъра си от определено съдържание т.е. трябва да имам възможност за блокиране на някои страници в интернет. Съдейки по многото страници, до които има неограничен достъп, не мисля, че мога да подкрепя това предложение. Но това е моето виждане на не специалист. Може би има колеги, които са по-добре информирани. Петра Камереверт. Ще започна там, откъдето приключи ти. Мисля, че формулировките в доклада са добри. Вече сме водили много оживени дебати за заличаването, блокирането на страници в интернет във връзка с детската порнография. При блокирането на страници в интернет има опасност да бъдат засегнати и правата за водене на комуникация на външни лица, които не носят никаква отговорност. Затова стигнахме до извода, че незаконното съдържание следва да бъде не блокирано, а заличавано от интернет. През изминалата година, както във Великобритания, така и във Франция, се водеха много ожесточени разисквания – във Франция за закона Халопи, а в Великобритания за упражняването на контрол върху потока на комуникация. Мисля, че винаги трябва да се извърши претегляне на правата на отделния индивид, на правата му на самоопределение и на евентуални нарушения на авторските права трябва да се намери разумен баланс между двете, не бива да се прекалява, не бива да се нарушават основни правила на комуникация в името на права на собственост. Затова се възползвам от случая да ви обърна внимание на това, че има доста колеги тук в парламента, които се отнасят критично към въвеждането на механизми за блокиране на страници в интернет. Тази тяхна критика е свързана с авторските права. Основната ни цел трябва да е да се разработят лесни за ползване, достъпни платежни системи, така ще може да се даде възможност за законно сваляне на съдържание от интернет при разумни, достъпни като цена условия. Така потребителите няма да са принудени да ползват незаконни страници в интернет, например, за да си свалят филми. Те няма да се възползват от тази възможност, ако им се дадат добри и изгодни условия легално да се възползват от тази възможност. По този начин ще обърнем внимание и на това, че плода от работата на творците, на авторите на произведения на изкуството има своята стойност и че те трябва да реализират някакви приходи. Като се има предвид всичко това, мисля, че трябва да постигнем един разумен баланс. Судим так трошко скрита. В първом ради би съм chcela povedať, уже, myslím се, че. Е, е, знам, че е, ви е трудно да ме видите, тук съм в края. Становището на Марията Шаке е много добра. Петра вече казва това, което е необходимо да се каже във връзка с него. Има още някои неща, които са важни, например микроплащанията, Маричи ги спомена – Имаме културното наследство, имаме цифровизацията и установяваме, че хората искат музика, книги и други цифрови произведения, но трябва да разширим начина по който те ползват интернета. Не трябва да забравяме радио частотния диапазон. Тоест, трябва да разширим възможностите хората да използват чрез интернет това, което предлагат цифровият пазар и цифровият свят. Необходимо е да се уреди въпроса с микроплащанията, за да може хората да купуват това, от което се интересуват. Становището е много добро. Благодаря. Ема. Благодаря. Приветствам доклада на госпожа Шалке. Аз съм докладчик в Сянка в комисия ИМКО. И няма никакво съмнение, че интернет има огромно економическо значение. Аз съм също за микроплащанията, за да може да се ползва съдържанието онлайн. Но, по отношение на четвърти параграф, искам да подчертая значението на защитата на авторските права. А също така и лицензиите, които обхващат повече от една страна. Необходимо е да защитаваме правата на интелектуална собственост, наред с до изграждането на цифрови единен пазар. Разбира се, абсолютно налудничево е това, че имаме толкова различни системи за защита на авторските права в различните страни и има ограничения, с които се сблъскват европейските потребители. Трябва да увеличим а, многообразието, от което могат да се ползват потребителите. Мисля, че е, всички инструменти трябва да бъдат на разположение на онези, които искат да ги използват. Тук моето мнение малко се различава от това на докладчика. А, това във връзка с а, а, е, е, порнографията. Значи, когато доизграждаме цифровия пазар, а, трябва да помислим хубаво за, свободата, личните свободи, защитата на, на авторските права и редица други въпроси. Благодаря. Сабине. Аз бих обърнала внимание на още един аспект. Смятам, че е правилно да говорим толкова ясно за а, правата за а, авторските права. Смятам също така, че е важно а, на време да споменем също така и дружествата за а, общо управляване на правата, защото всичко това е част от общия цифров пазар. Това, което не се споменава тук е а, до изграждането на широколентовия интернет. Може би някои региони, по-отдалечени, селски региони няма да могат по тази причина да участват в цифровия единен пазар. И смятам, че трябва да бъде споменато това, може би, под формата на изменение да се обърне внимание на изграждането на а, системата за широколентов а, интернет. За мен е важно да бъде ясно, че блокирането на съдържание в интернет трябва да бъде крайна мярка. трябва да бъдат намерени и альтернативни възможности за защитаването на авторските права. Правото на достъп до всякаква информация е в противоречие понякога с авторските права, но самият продукт и неговото виртуално битие не означава, че той не е важен за своя автор. Така че мисля, че трябва да продължим усилено да търсим легални пътища за защита на тези права и трябва да противодействаме на нелегалните платформи. Сега има думата госпожа. Благодаря, госпожа председател. Както а, моите колежки, а, съм съгласна с това, че член 7 е особено важен. Е, санкционирането, спирането, на, забраняването на съдържанието не е доброто решение. Съгласна съм, че трябва да намерим решения, които дават възможност за достъп до културните продукти на всички граждани. От друга страна, като еколог, е, поддържам е, предложението при плащане на една фиксирана такса да може да се ползва широк спектър от продукти. Подкрепям докладчика за това, че блокирането на сайтове е, се използва на много места. И в Тунис, и в Китай властите блокират интернет страници. Но трябва да не даваме подобна възможност за безразборно блокиране и авторитарно използване на възможността без какъвто и да е надзор. Защото това би накърнило а, а, правата на гражданите за абсолютно свободен достъп до всички културни продукти. Госпожо Бенарапато, ние говорим за вътрешния пазар, не говорим за Китай или за някои други авторитарни режими. Говорим единствено за вътрешния пазар и върху него трябва да поставим акцента. Напълно съгласна съм с това, че темата за авторските права не може съвсем да бъде пренебрегната, тъй като тя засяга почти всичките ни разисквания за медиите. Затова във връзка с точка четвърта може да се внесат изменения в тази посока. Ако госпожа Шаки остави точка 7 в настоящата й редакция, може би ще съжалява. Ще ви припомня какво казахте и по доклада на кам... госпожа Камереверт за детската порнография, а именно, че страниците следва не да се блокират, а да се заличават но не аз ще взема окончателното решение по този въпрос. Господин Бойс, когато говорим за доизграждането на цифровия вътрешен пазар, за свободния достъп до този пазар, трябва да вземем предвид и у нези граждани, които нямат възможност да участват в него. Става дума за изключването от участие в дигиталния вътрешен пазар. Проблем, с който трябва да се справим в целия Европейски съюз. Проблем е не само липсата на достъп до широколентови мрежи, има и правни проблеми. Нормативната уредба в тази област, според мен, трябва да се уеднакви. Скандално е, че граждани на Редица държави членки не винаги могат да правят покупки по интернет. Скандално е, че по интернет не се допуска плащане с всички видове кредитни карти. Ако искаме да установим цифров вътрешен пазар, трябва да помислим за справянето с тези проблеми. Има добри решения за музикалната индустрия, но не за други сектори. Затова би следвало да насърчим Европейската комисия да излезе с смели предложения за обновяването на системата на цифровите технологии. Тази система при всички положения трябва да е достъпна на всички граждани. Всеки гражданин трябва да има възможност да закупи цифрово съдържание. До момента Европейската комисия не ни е предложила задоволителни решения в тази посока. Същевременно целият свят се развива. Младото поколение изисква от нас решителни действия затова се обръщам към Европейската комисия с призив да ни представи по-добри бизнес модели, да ни предложи по-добри възможности за законно ползване на цифрово съдържание. Председателката. Нямаме представител на комисията. Преди малко присъстваше нейн представител, който отговаряше за доклада от от предходната точка, сега изведнъж го няма. Не е добре това, според мен. Не знам защо представители на комисията присъстват на заседание на економическия и социален комитет, който не е законодателен орган, но не е на наши заседания. Не е добре това, според мен. Ще се обърна към госпожа комисаря. Имате думата. Euh, е, да, лицето, което беше тук за точка 8, ще дойде днес след обед в края на заседанието. А, колегите от генералната дирекция не можеха да дойдат, а, тъй като ви обсъждахте тази точка в 10 часа. А, те пристигнаха много късно. А, иначе колегите от Европейската комисия много внимателно следят работата на вашата комисия по въпросите на културата. За първи път имаме проблем като днешния, но има и много други комисии, които заседават днес. Уверявам ви, че правим всичко възможно, за да присъстваме на вашите заседания. Вярвам, че вие, но не и комисията, правите всичко възможно, за да съдействате на нашата работа. А, но смятам, че а, дневен ред, който веднъж е прият, а, трябва да бъде спазен, така че вашите колеги би трябвало да са готови да се явят а, на своето работно място, така както е оговорено без да искам да влизам в спор с вас, смятам, че а, трябва парламента да получи респектът, който му се полага. Ще напишем едно любезно писмо по този въпрос. И сега, преди да довършим, давам още веднъж думата на Марайки Шаке. Мисля, че тук е, сме съгласни относно нуждата за а, е, увеличаване на законно достъпните начини за ползване на цифрови продукти чрез по-ефективни начини за плащане, а, е, като използваме по-приложими начини за защита и управление на авторските права. А, затова, че някои е, сайтове трябва да се заличават, а не да се блокират. Е, приемам това. Например, детската порнография. Няма съмнение, че това е едно от най-отвратителните престъпления. Но когато говорим за изкуството онлайн, това е, разбира се, съвсем друг въпрос. Има различни подходи към това как да се ползват президента на изкуствата. Едни настояват повече на правоприлагането, други на разширяване на възможностите, но трябва да използваме огромните възможности на цифровият пазар в Европа. И вярвам, че нашата комисия трябва да работи за увеличаване на това, което е достъпно по законен начин, за да противодействаме на незаконното сваляне на произведение на изкуството. Като привлечем и обществени средства за тази цел, още един път благодаря на всички, които участваха в тази дискусия. Ако имате други въпроси, когато подготвяте измененията си, ще бъда готова да отговарям. И надявам се, е, че е, нашето становище ще бъде чуто и в парламента, и от комисията. Благодаря, Марики. На 5 юни е крайният, до 5 юни е крайният срок за внасяне на изменения към доклада на Марайти. Колегите, които споменах заличаването на съдържание от интернет страници и широколентовия интернет могат да работят върху своите предложения за изменение. Благодаря. Точката за трансевропейски телекомуникационни мрежи е отложен за след обяда. Затова закривам заседанието и искам да помоля всички координатори да останат, за да можем да проведем нашето заседание. Имаме много важни точки от дневния ред. Es que